Но някой от вас прочел ли го е наистина? Той е, той е дебело, колкото е на един дебел том с много технически е, аспекти и подробности. Десет години трябваше да се постигне това споразумение. Аз не съм убеден, че ще можем да, да, да, да създадем и да е, постигнем друго споразумение в тази конфликтна, трудна ситуация. За това трябва да говориме, да, да, и тук е говоря от името на съвета по външните работи, да направиме всичко възможно, за да може това споразумение да остане е, действа, дейващо и да, да е, упражним натиск на тиранците да, из, да изпълнат своите ангажименти. Нека не забравяме, че американците се а, оттеглиха а, а, от А, от самото от споразумение, а иранците продължиха още 14 месеца да изпълняват своите ангажименти. В момента те е, считат, е, че вече нямат задължения. Е, едно е да бъдеш задължен, едно е да минеш в обратната, в противниковия лагер. Така че Затова трябва. Е, да, до сега знае, знае, знаеме, че е имало контроли на Международната а, е, ядрена агенция и ние ще разчитаме и за бъдеще на техните контроли, за да знаем какво става в страната. Но всички, които са страна по ядреното споразумение, трябва да правят всичко възможно, за да може това споразумение да продължи да функционира. Няма да, да, да навлизам в подробности относно украинския самолет. Вие многократно споменахте защо, е, този е, инцидент. Не искам да навлизам в подробности сега, защото е, би бих много дълъг, но благодаря ви за всички изказвания. Благодаря господин върховен представител. Приключихме с е, обсъждането на тази тема и преди да минеме на след на следващата тема да ви кажа, че господин Лансман напуска групата на независимите и се е, присъединява към ЕКАРЕ. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Визелер Лима относно годишния доклад на Европейския съюз за човешките права и демокрацията по света. За сини карти искам да ви призува да използвате електронната система. Инструкцията за това как да направите това се намират на входа. Сега ще дам думата за 4 минути на докладчика госпожа Визелер Лима. Парламент Европеен Европейският парламент носи отговорността да има ясен и силен глас и преди всичко един глас по темите за правата на човека. Ето защо по време на преговорите, с които си в Сянка, се стремих преди всичко да постигна консенсус, който ни дава възможност да предложа днес един доклад, който отразява всички наши борби, всички наши обождения и, и един доклад, който може и ще бъде подкрепен от възможно най-голямо мнозинство цел... единството не е самоцел. Те дава възможност по този начин да потвърдим колко много държим всички заедно на демокрацията и на човешките права, на човешкото достоинство и нуждата да го защитаваме и това спазване и това уважение трябва да надхвърля политическите ни различия тук в Европейския парламент. Това трябва да бъде единната ни ценност, която да запази авторитета ни всеки път, когато настояваме за защита на правата на човека в международен план. Освен това, Европейския съюз заедно с други демократични гласове по света са особено нужни днес, като си има повид какво е състоянието с правата на човека по света. В доклада се изказват сериозните поспокойства за всички нападения срещу демокрацията и правата на човека. Особено ме притеснява засилването на авторитаризма като политически режим. Не бива обаче да се подаваме на прекомерен песимизъм. И в доклада с, с радост се отбеляза фактът, че в някои държави са започнали реформи към демократизация, включително и чрез реформи на съдебната система. Освен това, се засилва видимостта на усилията за постигане на демокрация. Ние подкрепяме всички, които извисяват гласа си в защита на демократичните ценности. Остава си обаче една много тъмна страна от историята за целия свят, а именно конфликтите и войните, чиято цяло етническото почистване продължават да предизвикват страдание, жертви и разселване на голям брой лица. И много често там, където няма закон, се стига до зверство и нечовешко отношение към себеподобните. И така се стига до тези пространства на ужас, който се превръща в ежедневие. И така се стига до, стига до неописуемото. Всеки един от нас сме длъжни като хора да заклеймим тези тъмни петна по световната карта, възможно най-остро. И ние като политици сме длъжни да започнем действия срещу тази човешка драма правата на кореното население често се нарушават, въпреки че ги защитава и международното, и националното право. Подчертава се колко е важно да се е, продължи борбата за равенство на половете и да защитят е, жената и деците. Деците обикновено са най-уязвими, най-често са жертва на насилие и на експлоатация. Особено внимание се обръща и на свободата на словото и на изказа, както и на медийния плурализъм, който е в сърцето на всяка истинска демокрация. Заклеймава се несправедливостта спрямо активисти за човешките права, сред които журналисти, представители на академичните среди и политици, заклеймява и а, съде... на смъртно наказание и случайните задържания. Също така трябва да се вземе предвид и ролята на дружествата и а, напълно подкрепяме включването на правата на човека като тема за разговор с всички трети страни. И не на последно място, свободата на вероисповедание, свободата на съвестта трябва да се защитава по целия свят и то без никакви отстъпки. В края на изказването си държа най-искрено да благодаря на всички докладчици в Сянки и на целият екип за начинът по който всички работихме заедно. Благодаря ви. Merci. Сега бих искала да дам думата на върховния представител заместник председател господин Борел. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря на Европейския парламент за непрекъснатия мониторинг на човешките права по света. Приветствам вашия всеобхватен доклад за човешките права, който съдържа множество полезни препоръки. Благодаря на докладчика госпожа Изабел Вазлер Лима за свършената от нея работа. Ще започна с това, че човешките права и демокрацията а, са а, в основата на нашата а, работа. На срещата на съвета през декември с всички външни министри обсъдихме нашите колективни усилия за насърчаване на човешките права и демокрации. Обсъдихме обезпокоителната тенденция за стесняване на мястото за гражданското общество. Министрите се съгласиха и се споразумяха да изготвят е, глобална стратегия на Европейския съюз, която да бъде прията колкото може по-бързо. Това е една от целите ни, да приемем колкото може по-бързо тази глобална стратегия. А, моята а, служба се ангажира с защитата на борците за човешките права по а, света и се фокусираме върху изграждането на справедливо общество за бъдеще. Много от а, проблемите, които повдигате във вашия годишен доклад, а, бяха вече обсъдени през май тази година. Те се повтарят и във вашия доклад. Напълно наясно сме, че съществува голяма взаимовръзка между двата доклада, този за 2008 и този за 2019 година. Доклада се спира на външната политика за човешките е, права, е, е, върху настоящия план за действие и пътната карта, която ще определя амбициите на Европейския съюз за следващите пет години и ще отразява цифровизацията в световен мащаб и промяната на геополитическото положение. Човешките права и демокрацията трябва да останат в центъра на нашите отношения с третите държави. Нашият фонд за човешки права и демокрация е най-големия порода си в света, предназначен е специално за човешки права и демокрация. 135 милиона са платени от този фонд за 2018 година. Сега ще дам няколко примера Проектите за 2018 година, от тях бяха избрани 5 проекта за LGBT е, и е, общността. 70 е, милиона беше стоеността на, тази, на тези проекти. Тези проекти бяха по всички континенти на света проектите подкрепиха специализирани НПО, предоставиха помощ на жертви от общността ЛГБТИ и на борци за човешки права. Вашият доклад правилно посочва, че търговията и економическата политика трябва да бъде обвързана с политическия диалог и че нарушаването на човешките права трябва да бъде взето предвид във всяка дейност, която предприема Европейския съюз. Вие много добре познавате нашите насоки за човешките а, а, права и усилията на нашата чуждестранна дипломация в този посок. Имаме представител за човешките права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 това, а, което прави той, а, очертава много по-ясно профила на Европейския съюз по отношение на човешките а, а, права. А, искаме да вървим а, напред по отношение на правата на детето и заедно с а, държавите от Латинска Америка и Карибския регион сме приели три резолюции за правата на а, детето. Три, три, а, три, три на сесията през май, Конвенцията за правата на детето и децата с увреждания. Вашият доклад също така много правилно обръща вниманието, внимание на стъпки стъпките назад по отношение на правата на жените. нашата ангажираност за равенството между половете е сред основните ни а, а, приоритети. Инициативата подписана през 2017 година в Нью Йорк, предвижда инвестиции в размер на 500 милиона, два стълба, латиноамерикански стълб за спиране на убийствата на жени, а в региона на Сахара за спиране на насилието, свързано с пола. Тази тема ще остане сред приоритетите на нашите усилия и във връзка с юбилея на Декларацията за защита на жените. Вашият доклад приветства заключените на съвета за демокрация от миналия октомври и подчертава важността на прозрачните, честни, и справедливи избори. Искам да благодаря на държавите членки и на членовете на този парламент, които участваха в нашите мисии за наблюдение на изборите. Тези мисии са добър пример за това как нашите институции ефективно работят заедно. Не искам да израждам списъка на всички тези мисии. Ще спомена само някои от тях. Салвадор, Косово, Малави, Мозабик, Нигерия, Сенегал, Шириланка, Тунис. Съжалявам, че не бяхме в Боливия на последните избори. Ще поправим това. Но ще продължим нашата работа за отстояване на човешките права, които са в основата на всяка демокрация. Госпожо председател, искам да ви кажа, че дебатът ще бъде много полезен. И няколко думи е към вас, госпожо докладчик. Вие говорите на същия език като нашата служба. Благодаря ви много за свършената работа. Смятам, че в края на дебата ще са много по-наясно за това какво вие очаквате, какво искате от Европейската служба за външна дейност. Важно е вие, депутатите и ние, които работим по същество, да сме на една линия. Благодаря. Сега а, откривам дебата за ЕНП господин Томак doamnă președintă de ședință domnule vicepreședinte borrell vreau și госпожо председател, господин заместник председател и върховен представител. Искам да поздравя нашата колега, която е докладчик на по тази тема. Европейският съюз работи много за насърчаване човешките права в Европа и по целия свят. Но искам да спомена едно основно право и което е символ на, наш, на, на, на нашето общество. Правото на свободно изразяване. Господин Борел, искам вашата служба и целият Европейски съюз да направи повече за това право, за защитата на това право в Европейския съюз и близо до Европейския съюз. Не може в страни като Турция журналистите да бъдат хвърлени в затвора и, тяхната, и да бъдат заглушавани техните гласове. Това право е основно за а, демокрацията. Господин Коцолино за една минута. Благодаря ви. Годишният доклад за правата на човека не е чисто бюрократично упражнение – както твърдят някои. Но, за съжаление, доклада се приема с голямо закъснение, с закъснение от година и половина. Този доклад не даде възможност да обърне внимание на редица важни теми и колегите от групата ще се спрат по-подробно на новостите в този доклад. Аз ще се спра само на един въпрос, а именно Питаме се как може европейската политика да стане по-ефикасна в защитата на правата на човека по целия свят. За мен това е въпрос от решаващо значение и всъщност поставя и екзистенциален въпрос. Предвид огромните заплахи, които са изправени, правата на човека, как можем заедно да действаме благодарение на новите инструменти, с които разполагаме. в тази насока би следвало да се ангажираме и в а, следващите е, доклади от този тип ще навлезем в повече подробности. И трябва да поемем ясен ангажимент е, за справяне с предизвикателството, което представлява нарушаването на правата на човека. Трябва да повдигнем въпроса с нарушаването правото на човека, включително и с, с, с Саудитска Арабия. Благодаря, господин Горанц, има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Годишното обсъждане на доклада на човешките права води до известна заплаха, като има възможност рутината, рутината да някакси е, да, да бъде в центъра на нашето внимание и да говориме винаги едно и също, да говорим за самия, винаги за едни и същи надежди. Но днес нещата са по-различни и нашите очаквания са по-други. Първо имаме един много добър, структуриран доклад и очакванията ни са ясни. Доклада ще бъде референция по човешките права за бъдещите е, дни, месеци и години. Всички теми са включени без навлизане в подробности. Тя също така избо, из, изброява на какви са тенденциите в момента, водещите тенденции в е, област, областта на човешките права. Тя казва обаче, че има А, е, стъпка назад на многостранността. А, а това означава стъпка назад в защитата на човешките права. Това означава също така, че някои държави, членки на Европейския съюз, на Съвета на Европа, членове на НАТО, са се оставили да бъдат повлечени в подобни тенденции. Това е наистина много неприемливо за европейски страни. Искам да бъда кратък и за това бих искам да попитам комисията какво смятате да направите с нашите предложения от тук нататък. Миналата година представих доклад относно насилствените бракове и бракове на малолетни. И бях поискал забраната на, на, на тези е, бракове да, бъдат, е, да бъде водеща и да бъде един елемент, един лост в нашите отношения е, с други страни. Надявам се, че това ще продължи. Господин Нойман от Зелен. Ситуацията около човешките права се влушава в световен мащаб. Много важно е да започнем да използваме е, инструментите, които ние като економическа сила имаме, за да защитим демокрацията и човешките права. Защо търговските сделки защитават бизнеса, а не хората? Защо фирмите трупат състояние, продавайки е, оръжие? Защо европейските фирми продължават да разрушават живота на местното население само за да копаят въглеща. Господин Борел, искаме да променим това. Докладът е силен и е подкрепен от огромното мнозинство в този парламент и се надявам да ръководи вашата работа през следващите 5 години. Благодаря, госпожо Лима, за вашата работа. Благодаря, госпожа Балдасар. Балтазар е следващия оратор. Президенте, колеги! Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, тук съм днес, за да ви помоля да не ставате съучастници в едно явление, което се нарича подмяна на майчинството. Става въпрос истинска форма на моделно робство, с което богатите западни държави и експлуатират бедните държави. По този начин се нарушава достоинството на жените. Невинни деца се отнемат от майките им и се превръщат в а, стока за продан. Бяха прияти редица решения в опит да се преборим с тази практика, но днес ви моля да предприемем нужните мерки, за да не останат тези е, мерки само на хартия, а да се предприемат някакви мерки срещу практиката на използване на срогатни марки и за това моля за подкрепа на е, парламент и колегата на хвани представител. Думата е, има господин Чернески за една минута името на ЕКР. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител. Продължение на 3 три четвърти от вашето изказване. На екрана пише, че говорите за дебата Иран, за Иран-Ирак. И аз получих СМС. Ес, е, от мои съграждани, че нещо не е наред. Е, това е добра новина, в крайна сметка, че ние сме унези, които е, налагаме демократичните стандарти в света. Аз лично съм бил наблюдател на изборите в 20 страни и знам, че наблюдението на изборите е, има е, добри резултати, но мисля, че ние преди да налагаме и, да, и преди да даваме уроци, трябва да поддържаме едни е, стандарти на демокрация, които да са на висота. Казах, че има е, грешка с. Е, екраните. Това не, това не беше свързано с моето изказване. Просто вчера, вчера, имаше отказ да се е, води дебат за случилото се в Париж. И, е, беше господин Орбан Креспо за една минута от името на ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. 2018 годин, година беше е, символ на, не, на нетърпимост, насилие, е, речна омраза. И днес е, все още тър, тър, търсиме също така а, наказано за онези, които извършиха убийство. Но това беше и годината, в която жените излезаха на улиците и казах, че, че бъдещето ще бъде на жените или няма да има такова. И а по, по, нека да погледнем какво, как, какво става на нашите, нашите граници. Има хора, които се дават, има центрове за задържани, които са по-страшни от Гуантанамо. му е, искаме от другите страни да гарантират човешките права, а ние и нашите многонационални фирми ги потъпкваме. Трябва да, да промениме тази политика, защото Европ... Е, човешките права трябва да бъдат е, защитавани в Европа и да бъдат спазвани от нас и от многонационалните ни фирми. Господин Касталдо за. за... Cari colleghi, domani благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, утре ще гласуваме за доклада за 2018 година за човешките права и демокрацията. Това е доклад, който сега е особено важен. Доклада подчертава колко са важни основните права на многостранните отношения, човешките права, толерантността са ценности, на които стъпва Съюза ние заедно може да се погрижим за това думите да съответстват на делата ни. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа, за това, че обедини различните гледни точки на различните комисии. Този доклад е стратегически е, документ, е, е, с който ще можем по-добре да защитаваме демокрацията и човешките права. 2018 година е година, която показва алармиращи тенденции към тоталитаризъм и за това е изключително важно Европейския съюз да служи за пример на международната общност трябва да направим така, че човешките права още повече да бъдат поставени в центъра на търговските отношения на Европейския съюз. Е, колегата Ван Дален има думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Виждам, че господин Борел е заед с телефона си. Ще изчакам да си сложа слушалките, за да може да ми слуша. За съжаление, е нужно да подчертаем колко е важна свободата на разповеданията вярата, религията са най-важното нещо за милиони души по света. Те искат да могат да изповядват своето вероисповедание, но, за съжаление, много голям брой хора са е, жертва на преследвания и дори рискуват живота си, когато се опитват да изповядват своята вяра. В Непал, в Нигерия, в е, Сомалия, Саудитска Арабия случаят е такъв. От една страна върховният представител осъжда тези нападения срещу хората, които се основават на споведанието им, но нормално с това продължаваме търговските си взаимоотношения с държавите, в които се извършват тези престъпления. Крайно време е да, да, да се придържаме към това, което твърд проповядваме. Благодаря ви, да има колегата Сантус за една минута. Е Представането на този доклад не трябва да бъде нещо рутинно, някаква бюрокрация. Този, този доклад беше ам, плод на работата на, на различни а, депутати. За това приветствам отличната работа, свършена от госпожа Лима и докладчиците в Сянка. Сега искам да кажа няколко думи, важни думи относно гражданското общество, което чието пространство за действие е все по-стеснено и по-стеснено. Борбата срещу безнаказаността, борбата за защита на туземното население, което е жертва на все повече и повече насилие. Раз, раз, повече от 70 милиона разселени лица по света, равноправието между мъже и жени. Но нещата, които ни обединяват, са много повече от тези, които ни разделят. И трябва да бъдем много а, активни, госпожа Фон. Знаете ли, колеги, от а, какво са направени коледните картички? А, едно момиче през декември в Поединеното кралство написа зов за помощ а, а, на коледните крачки, защото тя е била принудена в нечовешки условия да изработва коледни картички в китайски затвор. А, ние се наслаждаваме на ефтини продукти и се затваряме очите за истинската цена на тези продукти. Производителите и търговците, в това число големи европейски марки – не знаят и не желаят да знаят какво става на дъното на тяхната верига на доставките. Трябва да действаме бързо, за да изработим европейско законодателство, което да утвърждава добрите практики в веригата за производство, за да може производството да не бъде става за сметка на околната среда и човешките права. Благодаря. Госпожа Хаутала има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин върховен представител, бих искала да се присъединя към силният призив, който отправя този парламент, а именно е, някакво законодателство за дължима грижа за, въпроса на правата на човека за европейските дружества. Защото и те трябва да изиграят своята роля за спряване на световните предизвикателства. Радвам се, че все повече е, отговорни предприятия също настояват за такъв вид законодателство за задължителна дължима грижа. И те не искат да бъдат е, да, да са в конкурентно положение с компании, които не държат на социалната отговорност. Много е важно да се гарантира също така и достъп до правна помощ на жертвите и жертвите на злоупотреби. И ви припомням, че всъщност това е третия стълб на ръководните принципи на ООН за социална, корпоративна социална отговорност и Европейския съюз е свършил много малко за постигането им. 2020 година трябва да бъде годината на действията, а когато Европейския съюз действа, действията му надхвърлят далеч територията на континента. Благодаря ви. Думата има господин Русен за една минута. Да, благодаря, госпожо председател. Този доклад показва, че в много страни човешките права са потъпквани. Ако искаме да да насърчиме човешките права, те трябва да продължат да бъдат на вис, високо в дневният наред. По и по-специално правата на децата, преследването а, и насилието срещу а, лицата, каквито и да са техните особености, вероисповедание, ориентираност, сексуална ориентираност и така нататък. Нека не забравяме, че, че християните също са една уязвима група. А, къж, Кажете каква е работата на, на специалният а, пратеник а, по тези въпроси? Какъв е статута на този специален пратеник, който отговаря за вероисповеданията? Господин Комини Оливърс, една минута. Скъпи колеги, скъпа госпожо докладчик, мисля, че всички сме, тук сме съгласни, че значението на Европейския съюз на международната сцена трябва да се основава на защитата на правата на човека. Но как Европейския съюз може да има моралното право да изисква други държави и да спазва човешките права, ако има държави членки на Европейския съюз, които не са в състояние да спазват същите тези права на собствената си територия? човеките с права са економически и социални права, да, но също така и политически права. И а, е, господин Жункер не седи в тази зала днес, защото не се спазват тези права. И аз днес съм беженец в Белгия, защото испанската държава не зачита човешките права на а, е, сепаратистите от Каталуния. И Русия, и Русия, и Китай напоследък заявяват, ами ние само следваме примера на Испания. Защото Европейски съюз си затваря очите, когато една държава членка си позволява крещящи нарушаване на правата на човека и по този начин губи авторитета си да изисква от трети страни да спазва това, което самия Европейски съюз не е в състояние да направи. Благодаря ви. Um, Има въпрос с синия карта към вас. Приемате ли? No, he doesn't accept. Но, не, не въпросът не се приема, така че продължаваме нататък. Думата има колегата Арена за една минута. мисля, че не беше моя ред, защото виждам, че господин Кокалари е наред. А, да, права сте. Грешка. Госпожа Кокалари. Също имате една минута. Извинете, обърка. Благодаря ви, госпожо председател. Демокрацията по света а, се развива в обратна посока. Увеличава се натиска също и на комислещите. Насилието срещу жените е едно от най-тежките нарушения на човешките права. Китай и Русия се опитват да наложат своите позиции. Е, Европа е необходима повече от всякога. Европейската комисия има три важни приоритета. Първо, санкции срещу а, лицата, които са извършили тежки престъпления срещу човешките права. Опазването на демокрацията е друга важна цел. С това е свързана и европейската перспектива на много държави и защитата на децата и момичетата по света. Европейския съюз винаги е бил в челните редици на борбата за човешките права и трябва да водим тази битка всеки ден, за да докажем, че тези цели са нещо, на което гледаме сериозно. 70 години след заявяването на човешките права в света, живеем в свята, където те са под заплаха. Милиони хора в света са лишени от основните си права. Модела, който поставя бизнеса над човешкия живот, всъщност при, при, при нас са в жертва хората. И това води до репресии, дискриминация и е, затваряне в себе си в името на някакво национален идентитет. И да, Европа продължава да бъде територията символ на човешките права, но още колко време. Нашо задължение, наша отговорност е, трябва е да бъдем защитниците на човешките права във всички политики дипломацията, търговията, споразуменията за асоцииране. Те трябва да, те трябва да бъдат в сърцевината на тези споразумения. Човешките права трябва да бъдат ярко подчертани. Господин Борел, можете да разчитате на нас за продължаване на това ваше дело. Господин Родригес Рамос, имате думата за една минута госпожа. Благодаря, госпожо председател. Господин Комнен, демокрацията като в моята страна Испания, а, имат човешки права, човешки права. Човешките права са си човешките права, но знаете, че законодателството е най-голямата гаранция на човешките права. И, и когато вашият колега и приятел а, се, се опита и потъпка правата на каталунските граждани, които той трябваше да защитава и да а, а, защити, той, избя, той избяга в, в, от Испания. Той просто, под, той просто под, подтъпка човешките права и прав, правовата държава и е, той вместо това той избяга, той избяга вместо да защитава господин Брик, госпожа Брикмон. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на колегите от Комисията по правата на човека, които ни представиха този отличен доклад. Надявам се той да бъде избран прият с голямо мнозинство. В доклада се почета са важни свободата на словото и медийният плурализъм, които са сърцето на демокрацията и които не могат да бъдат ограничавани в името на борбата с тероризма, държавната сигурност или опазването на общественият ред. Споменава се и случайните задържания и се подчертава, че трябва да продължаваме да насърчаваме демокрацията и правата на човека по целия свят чрез външната си политика и не бива по невнимание да засилваме авторитарните режими. Авторитета, който споменахте, е, авторитета на нашата, нашият парламент ще бъде поставен пред сериозни изпитания още единият месец, когато трябва да ратифицираме споразумението за свободна търговия с Виетнам. А там в момента има сериозно отстъпване по, е, по отношение на човешките права и Европейската служба за външна дейност е, призова да се предприемат мерки срещу арестите на блогъри и журналисти. Как може да действаме единно като гарантираме съгласуваност между политиката ни в на правата на човека и търговската ни политика. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има колегата Фиц Джералд за една минута. Uh, uh, Първо искам да поздравя докладчика за доклада, защото, както казаха колегите, това е най-всеобхватният доклад за човешките е, права. Въпросът е, е как ще бъдат изпълнени е, препоръки. Нека да направим така, че правителствата да прилагат най-добрите практики за човешките права права. Много човешки права са под заплаха. Наблюдаваме тенденция към тоталитаризъм, мъчистко лидерство. Нека да гарантираме, че Конвенцията за насилието срещу е, е, жени, подписана от 6 и всъщност 7 държави, да заработи. Нека да направим така, че дискриминацията да бъде премахната по света. Нека да направим така, че Европа да защити защитниците на човешките права. Господин Къстър за една минута член 2 на договорите за Европейския съюз се казва, че ценностите, на които почива съюза са зачитане на човешките права, демокрацията, правовата държава. Човешките права се отнасят не само до гражданите на Европейския съюз, а до всички хора. Но каква полза има от тях един бежанец, който е блокиран в Босна и Херцеговина и за пореден път неправомерно бива връщан от хрватските власти а, а, в Босна, а, като по време на това е, той е малтретиран, ограбван и така нататък. Неговите крака, права се потъпкват. Това подкопава ценностите, които стоят в основата на Европейския съюз. За това трябва да заемем позиция – а, и да се застъпим за правото на убежище и за зачитането на човешките права на беженците в Съюза и по света. Продължаваме дебата с господин Цанча Самор. Благодаря, госпожо председател. Няма... Аз колко колегата не прие сината карта, но искам да му да му припомня, че тук говорим за човешките права в света. Това не значи, разбира се, че няма проблеми с човешките права в Европа. На 6 и 7 декември правата на а, мнозинството беше потъпкано в каталунският парламент. Но а, така че съжалявам, че че трябва да се позова на работата на госпожа Вислер Лима. А, и, и, за, и, за, и защо? Трябва да имаме по-добра, по-силна политика на политика за сигурност, защита, която да почива на човешките права, за да можем по този начин да защитим човешките права. Госпожа Волат, видях ви преди минутка. Тя обаче не е в залата, така че продължаваме с спонтанните изказванията. Пет изказвания ще допусна. Ще се опитам да дам думата на всяка е, група. Колегата. Кой пекне. Важени пане високи представители. Благодаря ви, уважаеми господин Върховен представител. Имам един коментар в рамките на дебата. Често обсъждаме правата на човека тук в Европейския парламент. Често обсъждаме как се нарушават правата на човека в различни региони на света. Ето защо моят призив е нека този доклад да се превърне в пътеводна светлина за всички нас във външната политика на Европейския съюз. Продължаваме да призоваваме за предотвратяване на нарушаването на правата на човека. Трябва да проявим повече твърдост спрямо държавите и регионите, в които се нарушават правата на човека. Искам ми се да удържим на това обещание иска ми се да предприемем действия съгласно този ангажимент и да подкрепим държавите, които спазват правата на човека. Благодаря ви. Думата има колегата Лорд за една минута. This report reiterate... Този доклад препов, преповтаря подкрепата за резолюцията, приета през май за защитата на децата мигранти в Обединеното кралство беше отхвърлено предложението да, да се за, да се запази защитата на децата. Това е просто предпредателство спрямо най-уязвимите. Искам да да спомена Лебър Лорд, който беше е бил а, жертва на нацизма и който работи за прокарването на този документ. Но ако излизаме от Европейския съюз, това не значи, че трябва да се откажеме от човешките права и да се отречем от нашите а, ангажименти към децата мигранти. Господин Остревичиус, една минута. Благодаря, госпожо председател. Въпреки нашите усилия, положението с човешките права по света не се подобрява. Извършва чрез жестокости срещу жени, деца, религиозни, етнически мълцинства, въпреки е, работата ни в тази област продължава на дълги години. Въпросът е това, което правим ние, най-доброто ли е? Влушава се положението в Камбоджа. Засилва се насилието срещу активистите, е, медиите в Беларус. Също не наблюдаваме подобрение на политическите процеси, на свободата на сдружаване, свободно изразяване, свободните медии. Политическата опозиция продължава да е под натиск. Гражданското е, общество е изключено от разговорите за загубата на суверенитет суверенитет от Русия. И накрая колегата Волес. Много ви благодаря, госпожо председател. Хората твърдят, твърди си, че правата на човека са започни, че са под заплаха. Да, това е вярно, но за съжаление ние загубихме моралната си власт да говорим с правата на човека, както го правихме преди самият факт, че толкова често пренебрегваме върховенството на закона по света, намалява авторитета ни, когато говорим с правата на човека. Самият факт че не се противопоставяме на американските санкции за държави като Иран, Сирия или Венецуела, а тези санкции засягат най-много най-бедните хора в тези страни. Ние би трябвало да им се противопоставим. Говорим за взаимно укрепване на човешките права и търговията. В Саудитска Арабия редовно се обезглавяват хора, но не виждам а, Европейски съюз по някакъв начин да намалява търговските си отношения с тях. Не виждам някакъв проблем в търговията ни с Израел, въпреки че непрестанно се нарушават правата на палестинците от страна на Израел. Няма последователност в действията ни. Благодаря ви. И така отново стигаме до представителят на комисията, господин Върховен представител. Имате думата. Човешките права са безкрайна тема. Толкова много въпроси. Нека да започна да отговарям един конкретен е, въпрос относно свободата на вероисповеданията. Да, имаме специален пратеник за свободата на вероисповеданията председател Юнкер определи господин Фиго да бъде такъв представител и той изготви насоки за Европейския съюз в тази област. Неговият мандат предвижда това. Той се ангажира в държави, където свободата на вероисповеданията е поставена под риск. Работи и с националните органи, с международни организации и с лидерите на религиозните общности. Участва в диалог с тях и насърчава многообразието. Малко се повтарям, казах същото по друг начин, но това прави той. Той също така е специален консултант на комисария по сътрудничество за развитие. Колегата, който зададе въпроса, вече не е в залата, но това е отговора, който мога да му дам. ще разгледаме още веднъж работата на специалния пратеник, за да видим как може да я подобрим. Защото темата е такава, че трябва някой да отговаря за нея. Но явно колегата не знаеше, че съществува такъв специален пратник. Може би следващия път може да се информира по-добре. Много от вас повдигнахте въпроса за бизнеса и човешката, човешките права. Това е голям проблем. Някой от вас каза, че западните потребители са щастливци, могат да ползват ефтини продукти. Но защо са по-ефтини тези продукти? заради по-ефективно производство или пък заради това, че не са били зачетени човешките права на работещите, така както се зачитат в нашите економически системи. Европейския съюз може би е най-ангажираната организация в света, която работи по този въпрос. Имаме обвързващи схеми в тази област, например търговията с диаманти, минерали от конфликтни а, а, региони, детския труд. Мога да дам много примери за това какво правим в рамките на множество споразумения, например в Азиатско-Тихоокеански е, район. В Азия инвестираме над 5 е, милиона в тази област и подобна програма имаме с Латинска Америка. Но трябва да направим повече. Трябва да изградим необходимия консенсус и да получим мандат, за да правим повече може парламента да се възползва от правото си на инициатива и да ни помогне да свършим тази работа, защото аз съм много заинтересуван. Вие имате капацитет, използвайте го. Защото, както знаете, аз съм само представител на група хора, които не са винаги единодушни по въпросите. Ще бъде много добре е много полезно, ако парламента се възползва от правото си на инициатива. Мисля, че въпросът е много важен, бих казал даже и най-важния в световен мащаб. Какви други проблеми бяха повдигнати от ваша страна? Множество. Е, законодателство на Европейския съюз за надлежност и добросъвестност. Някои държави членки, като Франция и Нидерландия, са приели национално законодателство в тази област, други обаче не са. Още веднъж, по тази тема мненията са разделени няма единомислие между страните членки